Уважаеми колеги, най-напред искам да ви честитя новата година. На погодива във връзка с годишната на наградата Сахаров не можем да не отдадем почет на лауреатите на тази награда. Това са онези хора, които са